Започваме с доклада на господин Лундгрен относно начална квалификация, продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и свидетелства за управление на превозни средства. Господин Лундгрен, ще ви дам веднага думата, след това докладчиците в сянка ще имат възможност да се изкажат и представители на Европейската комисия. Имаме ли представители на комисията? Разбира се, най-доброто остава за най-накрая. Имаме също и представители на економическия и социален комитет. Господин Лунгрин, готов ли сте? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е първият доклад, който изготвим Може би и последният, след като се оказа, че всичко се разпределя между най-големите политически групи, за по-малките не остава нищо почти. Става дума за проекто директива за свидетелства за управление на превозни средства. Аз покрепям предложението на комисията. Целта на тази директива е да се подобрят стандартите сред новите водачи и да се подобрят уменията на съществуващите към момента водачи на МПС, като автобуси и други. Шофьорите ще бъдат запознати в по-голяма степен с рисковите с цел за тяхното намаляване и подобряване на пътната безопасност ще бъдат положени усилия за повишаване на квалификацията в целия Европейски съюз. Мисля, че предложението ще доведе до постигане тази цел, затова не предлага много изменения. Искам да се запази системата на обучение, което имаме в Швеция и други стра... страни, което се базира на обучение по време на работа. Също да се използват сертифицирани инструктори. Подобно практическо обучение е изключително ценно, за да могат да бъдат освоени практически умения, които няма как да се научат само чрез теоретични познания. Освен това, има изисквания за тонажа на превозните е, средства, е, чието водачи трябва да притежават е, категория Б. Увеличението на масата понякога се дължи от, на допълнителни странични елементи, като акумулатори и батерии, например. Освен това се отчитат и екстремни температури, както високи, така и ниски, за да са запознати водачите с уменията, които са им необходими, за да се справят с подобни метеорологични условия, например как да поставят вериги по време на сняг и други. Предлагаме система за регистър и контрол на, вече, на базата на съществуващите вече национални регистри. Така националните органи ще могат да получават информация за квалификацията на водачите и за крепътния контрол при извършване на средвания. Така също ще се избегне нарастващия проблем с фалшивите шофьорски книжки. Има някои несноти, в предложението на комисията, което може да доведе до различни тълкования в различните държави членки. Благодаря ви, господин Лунгрин. Искам да дам думата сега на докладчиците в сянка. Госпожа Лукашевска. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Лунгрен а, като квалифициран а, шофьор а, на тежкотоварни автомобили. Той е добре запознат с тази тематика и това е изключително полезно. Както каза вече, целта е да се подобрят квалификациите на водачите на МПС, да се повиши привлекателността на професията за младите хора, също да има по-голямо хармонизиране и на шофьорските книжки в Европейския съюз. Не сме провели днес среща с докладчиците в Сянка, но искам да кажа, че превозни средства над 3,5 тона с значителна маса, която идва от акумулаторите, са изключени от обхвата. Когато търсим альтернативни системи, това трябва да се отчита, за да се намали в по-голяма степен CO2. Това, което е важно, да се изключат от обхвата на директивата нези лица, които трябва да получат квалификация, след като вече притежават шофьорска книжка и са натрупали професионален опит. Един инструктор или квалифициран колега, който има нужната квалификация, могат да участват в обучението. Трябва да се подчертае при всички случаи важността от обучението, както и справянето с трудни метеорологични условия, то не само в Северна Европа, независимо коя точка на Европа, където има снеговалежи и където може да възникнат проблеми по време на движението. Относно обучението на водачите на МПС и непрекъснатото им обучение при целия живот. Аз съм говорила с инструктори на шофьори на камиони и те имат високи очаквания от преподаването на теорията, по-скоро отколкото наблягането на практическите умения. Има проблеми също с електронното обучение. Трудно е да се установи дали хората изобщо използват тази форма на обучение. Необходими са също и а, някои така наречени меки умения, а, когато говорим за младежи. Не става дума само за лица, които преминават от професионално обучение, а за придобиването и на допълнителни учения. За задължителните 35 часа задължително обучение през следващите 5 години в 5 блока от продължаващо обучение. Тук също считаме, че това предложение е особено важно. Понякога се говори, че хората над 50 годишна възраст, където подобно обучение би било прекалено. Може би за тях могат да се предвидят половината от тези часове за допълнително обучение. Или пък да са по-разпределени в по-дълъг период от време. хора, които използват е, МПС е, за работа в собствените си е, стопанства, също трябва да са на по-различен режим. Не трябва да се имат предвид само фирмите и тяхното изключване, но също и превоза на товари в радиус над 100 км, ако това не е основният бизнес на шофьора. Приспособяването към новите реалности и към новите изисквания за шофьорските книжки, за ДД1 и 2, автобусите над 8 метра с по-малко от 70 пътника. Тези 8-метрови автобуси, разбирам, обикновено имат по 20 места. Затова въпросът към комисията е дали това е проблем, на който сте се натъквали. Дали не би било по-добре да се говори или за дължината на превозното средство, или за броя на пътническите места, например, да бъдат увеличени до 25. Относно обучението и безопасността, мисля, че по-големия брой часове за обучение трябва да е насочено към безопасно шофиране, оценка на риска, как да се справят с стрес, да се отчитат и такива фактори, когато шофьорите могат да са разсеяни или пък да са разсеяни, ако използват мобилните си телефони, което доста често се случва и води до пътно-транспортни происшествия. Има също и чувствителност, свързана с хората с увреждания. Този аспект също трябва да се обхване. Като цяло, Считам, че проекто доклада на господин Лунгрен е добър. От името на моята политическа група аз ще предложа някои конкретни изменения, но считам, че като цяло проектът, докладът не е спорен, тъй като всички сме убедени, че обучението на водачите е важно госпожа Грапини. Трябва да признаем, че Европейската комисия е направила оценка на прилагането на директивата през 2003 година и е установила, че има редица проблеми. Добре е, че се опитваме да изясним нещата. От една страна има правна неяснота при тълкуването на изключенията. Има трудности за шофьорите, за да бъдат признати техните свидетелства за управление, както има и някои спорни въпроси, свързани с възрастта. Беше казано от колегата преди мен, че господин Лундгрен е специалист в тази област. По време на срещите ни в формат докладчик и докладчици в сянка, се считаше, че може би има известна субективност при исканията на хората заети в този сектор и това може да доведе до дисбаланс, който да породи допълнителни трудности. Аз имам въпроси към докладчика и към представителите на Европейската комисия. Към комисията. Читате ли, че трябва да се изясни въпроса с транспорта с недърговска цел? Има ситуации, при които в една държава членка даден вид транспорт се счита с нетърговска цел, а в други не. Читам, че сега имаме чудесната възможност да изясним този въпрос. От друга страна, знаем, имаме различни процедури – в държавите членки, що се отнася кодекс 95, някои го записват в свидетелствата, други в квалификационната карта, а, трети в двете. този код 95 означава, че има съответствие с изискванията за обучение. Тоест има няколко неща, които трябва да се изчистят, но ще разговаряме допълнително с докладчика. Лично аз никога не съм разбрала а, какъв е смисъла на измененията 3 и 4. Те се отнасят до обхвата. Не зная защо в изменение 12 се иска още едно изключение от страна на докладчика. От една страна докладчикът иска да се примахнат някои изключения, докато в 12-то изменение иска да включи допълнително друго изменение, друго изключение, извинете. Тоест има няколко неща, които не са съвсем ясни за моята политическа група. Надяваме се, че чрез този доклад ще можем да достигнем до хармонизиране на обучението, изискванията за обучение – Надявам се, че ще можем да достигнем до ясна позиция за дефинирането на транспортирането с нетърговска цел. Аз ще предложа и други подробности. В момента ме интересува мнението на комисията както и може би на някои допълнителни бележки от страна на докладчика, след като той е специалист. Господин Златовски има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин Лунгрен за проекто докладът. Моята група подкрепя измененията или поне насоките, в които те се движат. Има нужда да се доизчистят някои подробности и факти, да огледаме въпроса на сигурността и безопасността. Това са важни фактори. Имаме и е, известен брой е, въпроси. Електронно обучение, цифрови инструменти, как точно ще се е, въведат те? до каква степен те ще допринесат за повишаване на нивото на квалификациите, особено ако стане задължително обучението по електронен път. Какво ще се случи с начина на провеждане на изпит? Не е възможно да се даде количествено измерение на получените знания и дали те са достатъчно освоени. Всичко това е много важно, ако страните членки ще се очакват да признават подобни форми на обучение. Ясно е, че трябва да се намаляват разходите, да е по-достъпно официалното образование. Но в края на кращата обучаващите се получават възможност да получат опит в реални условия на пътя. Затова трябва да си помислим дали непременно е добре да се въвежда електронно обучение. После директивата. Там се изисква от националните регулиращи органи да издават свидетелство за професионални умения на шофьорите. В много страни обаче подобно свидетелство не съществува. Затова срокът там вероятно би следвало да се промени от 18 на 24 месеца. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромис по този и други въпроси. Благодаря, госпожа Билбао. Имате думата вие. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Благодаря, госпожо председател. Аз съм настроена много положително за изменение на, към измененията за двете директиви. Целта е да се подобрят и обучението и квалификациите на професионалните шофьори и това е изключително важно. Е, би следвало да сме доволни. Също трябва да е ясно, че всяко продължаващо обучение включва в голяма степен съображенията за път на безопасност подобни мерки трябва да бъдат подкрепени от други програми. Също така, обучението трябва да е максимално пригодно за работните условия и нуждите на шофьорите. Трябва да има много голяма степен на гъвкавост и изпъл... изпъл... използване на модерните информационни е, технологии. Трябва да се стремим към това в е, максимална степен. Е, не можем да оставяме този сектор без да бъдат въведени там най-новите постижения, свързани с обучението. Що се отнася до дефинициите и е, изключенията? Там за мен е ключовата дума е да има изчистване и уеднаквяване на текста. Защото това са разпоредби, които ще се отнасят за цяла Европа. Благодаря е, на докладчикът за предоставения текст. Мога да кажа, че изменения 3 и 4 не мога да ги разбера. И тъй като тук е представител на комисията и разполагат с текста, ми се ще да ги погледнат, да погледнат член 3 и 4 и да коментират. За признаването на свидетелствата, то създава правна сигурност, което е важно за целия сектор на транспорта. Благодаря, господин Данти. Благодаря. Настоящите предложения са част от законодателството за е, професионалните свидетелства, за свидетелствата за професионални шофьори. А също имат отношение към е, тематиката пренос на опасни стоки – Ние имаме и цел да намалим смъртността по пътя с минимум 50%. Ако мога да коментирам, що се отнася до безопасността по нашите пътища, стандартите за професионалните шофьори, особено тези, които сега получават свидетелство за правоуправление, трябва да бъдат изключително високи. Приветстваме предложението на комисията и се радваме, че е, от съображение за пътна безопасност трябва винаги да има и последващо обучение. Също се включва тук и темата екошофиране. Трето, трябва да има и ясни правила, за да има хармонизирано а, форма на обучение за професионални шофьори в Европейския съюз за да имат те и по-добри знания и по-добри умения, с което ще се намали и броя на катастрофите и смъртните случаи. Благодаря, господин Крамер. Благодаря, госпожо председател. Много неща се казаха. Най-вече и това, че има различни видове е, свидетелства за правоуправление, има законодателство, което предвижда известни норми за хармонизиране, но не може тук така да размятаме цифри, да ги сменяме от 3,5 тона на 4,2 и нещо и да не отчитаме какво се случва след това. Е, трябва да има изключение и за електромобилите, защото там акумулаторите са по-тежки. Но всички тези неща трябва да подлежат на известно тестване преди да се реши. Е, зададохме въпроси в такъв смисъл на комисията и още нямаме отговор. Не знам какво е становището на комисията, но не е начина да не получаваме просто никакъв отговор. Благодаря. Сега давам думата на господин Симонс, представител на економически и социален комитет. 3-4 минути имате за становище. Благодаря, госпожо председател. Настоящето Нашето становище по предложението на комисията бе прието единодушно на 25 май. U, uw rapporteur uh, dat advies ook nog niet opnemen, maar gelukkig. Ehm, и съм уверен, че информацията, която се съдържа, ще бъде от полза на докладчикът. Ние е, в нашия е, комитет имаме много връзка с гражданското общество и имаме е, така доста голям набор от мнения, включително и от неправителствени организации. И считаме, че темите, които представяме, трябва да бъдат застъпани в доклада. Предложението на комисията е доста балансирано. Системата трябва да бъде пределно добре обмислена, защото трябва да е ясно, че се предотвратява и възможността да се фалшифицират, да речем, подобни свидетелства за правоуправление. Говори се и за база данни. Ние лично сме абсолютно за това. Добре е да има и елемент на гъвкавост там. Също, нека да ви обърна внимание и на следното. Броят изключения е, нещо, е темата, която искам да коментирам. Има решение на е, така, Комитета за регионите, в което се говори за пренос на, обра... на опасни е, стоки. Там не бива да има изключение. Нека парламента си отстоява е, позициите е, за това какво да бъде включено в е, измененията. Ако, примерно, един студент е учил в друг е, университет и може да го докаже, е, не мисля, че има случай, в който на срещния университет е, ще бъде оправдан да откаже да признае тези квалификации. Така че това нещо трябва добре да се обмисли. Има и някои неща, които не са включени. Четири основни момента. Една минута ще ми отнеме, госпожо председател, да ги коментирам. Първо, точка 3.1 от нашето становище за първоначалните квалификации. Страните членки в момента могат да правят избор. Първо курси и след това тест или само по-голям тест. Нашия съвет е страните членки да имат свобода да прилагат по осмотрение единия или другия вариант. Това е пределно просто. Също предлагаме изменения за свидетелства за правоуправление, свързани с възрастта там просто трябва да се смени формулировката и да се каже или-или. После, мощностите за обучение или структурите за обучение. 4 и 7 се говори за 7-часови сесии. Това е цял ден. ден. Значи тези 35 часа, които се изискват, а, трябва да има достатъчно гъвкавост. Защо тези 7 часа трябва да бъдат покрити в един ден? Може да са два. Все пак дори университетските студенти, студентите в университета нямат безкрайна възможност да остават концентрирани. А пък хората, които държат тези изпити, надали имат толкова високи академични квалификации. Така че трябва да има елемент на гъвкавост там. Също, нека да бъдем внимателни с електронното обучение. Тук се коментира това. Бих искал да подчертая, че тук би имало проблем с тълкуването от страна на държа... отделните държави. Значи трябва да има поне някакъв лимит на това колко часа могат да бъдат обучение да бъдат в електронен вид. Що се отнася до безопасността, трябва малко да се поразшири е, времето за обучение, включително и за опасни материали. Благодаря. Много интересни, много интересни тези предлагате. И сега давам думата на Европейската комисия. На госпожа Янидо. Благодаря. Йоанидо. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Знаете, че ние е, излязахме с едно пределно концентрирано предложение само по нещата, които в момента не сработват в е, настоящата директива. Взаимно признаване, съдържанието на обучението, яснота, правна сигурност и стиковане на законодателството. Тоест, много-много целенасочено предложение. Както знаете, в съвета вече се разглежда компромисна версия. Много се радваме, че Вашият доклад е в голямо съзвучие с постигнатото на ниво съвет вече. Радва ни посоката, в която върви доклада. докладът. Приемаме с радост всички подобрения от ваша страна, които касаят качеството на обучението и Приветстваме изменението за работните, за климатичните а, условия, за, особено за екстремните такива. А, също всички предложения, които ще улеснят взаимното признаване, но това да става също така и достатъчно ефективно от гледна точка на разходи. Имаме две коментара за вашите изменения. Има два момента, където искаме да бъдем малко по-предпазливи. Първият е, е възможността да се е, шофират е, чисти автомобили от 4250 кг. Там предпочитаме да се направи една пълна оценка а не в рамките на преразглеждането на директивата за борба с климатичните промени. Uh, има три страни, където са приети изменение и ще е много по-добре да отделим малко време е, да извлечем полки от е, съответните системи преди да ги вкараме в законодателство. Е, не знам какво се е случило с писмото, къде е стигнало. Ние имах, го бяхме, смятахме, че сме го предоставили по отношение на изключението, но ако искате ще ви дадем още а, подробности. Вторият момент е предложението да се е, свържат е, регистрите и да се създаде една е, система в реално време. Не сме против, но това бе оценено като възможност при оценка на въздействията и се оказа, че ще струва твърде много. Това първо – Та, за това не го възприехме като е, решение. Не казвам, че идеята не е добра. Напротив, много е добра, но много внимателно трябва е, да мислиме за това какво струва създаването на една ре, е, система е, реално време. Е, скъпичко е. После. Ако мога да отговоря на въпросите, поне на тези, които съм си записала – първо, изключенията за земеделска техника. Предложението на комисията е в, тъй като директивата за времето за шофиране има изключение за водачите на подроб, подобни МПС, искахме, за да бъдем пропорционални, да запазим същите разпоредби. Тези, които шофират МПС-та с скорост до 50 км, би било непропорционално да искаме всички тези обучение за тях. Но в духа на компромис там изключението бе преформулирано и ние така го приемаме само като възможност, т.е. страните членки да имат възможност да наложат условия за шофьорите, които управляват техника до 50 км в час. В час. После не съм сигурна дали добре разбрах за класификацията по броя места и дължина. Тази тематика не се регулира от настоящата директива, така че не бих е, искала да се появява тук. Транспорт с нетърговска цел, дали да има дефиниция. Ние също си зададохме този въпрос, но в края на краищата съдът се е произнесъл какво означава транспорт с нетърговска цел и е считам, че в такъв смисъл яснотата е на лице. Изменение 3 и 4. Изменение 3 е, е обучение на работното място. Да, предлага се от докладчика, не се съдържа в предложението на комисията, но ние го подкрепяме напълно, защото считаме, че това е достатъчно солиден подход към обучението. Е четвъртото е, е, е изменението за селското стопанство. Там отговорих. Благодаря на Европейската комисия, господин Лундгрен. Ще ви дам думата, но преди това един кратък въпрос. За шофьорската книжка. Господин Золотовски каза, че за свидетелството за правоуправление имаме много системи с точки. Ако един шофьор загуби точки, ако му бъдат отнети точки, ще може ли а, той да управлява МПС в а, друга страна? Заповядайте, господин Лонгрен. Благодаря. Доколкото знам, отговорът на вашия въпрос е не. Няколко думи на нетър... за нетърговския транспорт в Швеция. Имаме рано професионално обучение в транспортните училища, след като са научили основите за е, камионите, най-добрият начин е да бъдат е, до опитен е, шофьора. И това е в транспортните предприятия. И ако спазим стриктно изискванията за нетърговския транспорт, ще премахнем тази възможност за младите хора да натрупат този опит. Става дума за 600 часа, които те могат да се обучават до правоспособен шофьор. Те не взимат работата на никого. Шофьорът седи в дясно и води дневник. И когато си шофьор на камион, придобиването на практически умения всеки ден е много важно, защото а, всеки ден а, ти се сблъскваш с различни професионални изисквания, по-голям товар, по-различни условия и така нататък. Ако сложим край на тази а, система, а, обучаваните ще трябва да платят цената на няколко стотин часа и ще бъде е, трудно да обучим голям брой шофьори. Що се отнася до увеличаването на масата до 3500, моята цел е uh, теглото на батерията. Проблемът в днешно време е, че много от тези шофьори имат книжка категория Б до 3500 кг, т.е. ще възникне сериозен проблем транспортните компании да намерят шофьори с правоспособност за категория С. Също така разбирам, че не можем да оставим, че не можем да отидем още по-далеч. От екологична гледна точка въпросът е важен, но мисля, че трябва да допуснем масата да стигне до 4250 кг с, с, само за, електри, за електрическите двигатели. Аз самият съм бил шофьор на камион, преминал съм през основната квалификация и останалите форми на квалификация. И еко-шофирането беше само част от периодичното обучение, което ми беше полезно. Всичко останало ми беше познато, не научих нищо ново когато направих първото пробно каране с инструктор и започнах да карам камиона както обикновено, после направихме ново пробно кормуване с инструктор, който даваше инструктори. Установих, че е много лесно да се намали потребление и консумацията на гориво с някои дребни промени. И сега в Швеция това е част от периодичното обучение. Разбира се, ние ще проведем допълнителни разисквания и срещи. Надявам се първата, първото заседание, докато ще в сянка да бъде преди лятната вакансия. Ще ви уведомим за датите. Благодарен съм много за направените коментари тук и е, очаквам да се е, видя с докладчите в е, сянка и мисля, че ще бъде възможно да постигнем споразумение. Благодаря, казва председателката, за представенето на вашия доклад. Той очевидно вълнува всички. И благодарение на вашия опит и с опита на вашата страна, ние разполагаме с положителен опит, от който да се учим. Сега срока за внасяне на изменения е 27 юни, 14 часа. Продължаваме нататък. С доклада за услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. Докладчик е госпожа Андерсен и след това ще дам а, думата на докладчите в Сянка и след това на Европейската комисия. Госпожо Андерсен, благодаря, много се радвам, че мога да представя а, и да въведа а, внесените изменения. Те са около 420. Всички работиха много съсредоточено по доклада. Имаше много полезни технически предложения за това как да се разработи приложението. Искам да ви напомня, че този регламент третира само трансграничните колетни пратки – и е, основната тематика е вътрешния пазар. Уместно е, че той се обсъжда от комисията по, по транспорт, тъй като има връзка с транспортната логистика и инфраструктура. Освен това е приоритет за нас. Що се отнася до целите, Целта на регламента е да подобри услугите за трансгранични колетни пратки, защото от потребителите и малките фирми се оплакват от липсата на добро качество или ниска цена, когато поръчват услуги по е, интернет, но става дума само за трансграничните колетни пратки. Това не е в ущърпа на задължението за всеобща услуга и няма за цел да е, смени директивата за почтенски услуги, която управлява вътрешния пазар и е, предвижда е, защита на достъпността. Има обаче някои проблеми. Основният въпрос, както обикновено, е как да бъдат третирани тези въпроси. Очевидно не всички в залата ще са на едно мнение по въпроса. Ние работим по няколко компромиса след внесените изменения. Постигаме напредък. Сега, какви са проблемите? Основният проблем е дали регламента, управляваща ценовата прозрачност и оценката на цените, трябва да бъде от доставчиците на всеобща услуга или всички доставчици на колетни пратки. Подчертавам този въпрос само от гледна точка на оценката на трансграничния аспект, поради проблемите, които очертах. Напълно е възможно да проведем допълнителни дискусии за това е, какъв да бъде подхода и аз съм за това решенията да не налагат тежести върху гражданите но също така и регулаторът да има поглед върху сектора. Регулаторът може би разполага с информация, но не цялата информация, която му е необходима за да си върши достатъчно добре работата. Радвам се, че много от измененията се спират на този въпрос, но също така предвиждат защита и казват, че оценката не трябва да бъде основана на регулирането на цената, а за да се иска допълнителна информация за пазара на трансгранични доставки на колетни пратки. Член 3 е, третира е, за доставките на е, пратки. Основните въпроси са ни информацията, която да се предоставя дали да бъде за оборота на пратките, дали да бъде информация за заетостта, защото в противен случай как да се прецени дали пазарът функционира ефективно, тъй като факторът е от особено значение. Каква информация да предостави и в каква форма? Ключовия въпрос за поддоставчиците. Достатъчно ли е да се предоставя информация за поддоставчици? Много доставчиците използват поддоставчици и а, регулатора трябва да има представа за това положение. Член 3 и измененията му третира именно тези въпроси и са добра основа за компромис. Възниква въпрос за това дали да има прак, така че да няма доставчик на колетни пратки, да не бъде дължен да предоставя информация. Някои от въпросите са сложни, някои от тях могат да бъдат решени благодарение на здравия разум. Като погледнем компромисите, Сигурно сте наясно с, с това колко трябва да бъде лимита. Голямо разнообразие 10, 20, 30, 50 човека. Също така възниква въпросът до каква степен да отчетем ключовата структура. Що се отнася до прозрачността на тарифите и оценката на тарифите, Имаш много идеи за това как тази идея да се реализира на практика. Член четвърти предвижда обществени тарифи. Дали това да бъде само доставчик на, обществ... на всеобщи услуги или нещо се отнася до предоставянето на информация? За, е, трудно, е, за, трудно е да се отчете становището на регулатора, освен ако частните оператори не предоставят информация за таксите, които налагат за конкретни услуги. Приложението изисква да се обърне внимание само на някои видове колетни пратки, с което се улесняват нещата. Става дума за, едини, за тарифа за единична бройка а не за цяла група, а не за цяла пратка. Член четвърти трябва да се разгледа в съвместно с член 5. Според мнозина член 5 трябва въобще да се махне. Може би той трябва да се прилага само към доставчиците на всеобща услуга. Аз не казвам, че непременно справедливо да се разработи регламента по този начин. Имаше кри, критика, че това е целенасочено, че това е насочено несправедливо към частните а, оператори. А, това е само част от общата дискусия за доизграждане на вътрешния пазар, неговата справедливост и стимулирането на по-активна доставка на колетни пратки, както за потребителите, така и за операторите. И така, говорим за член 5 и дали да остане, в каква форма, как да се усъвършенства. И ако бъде предоставена определена информация, да се подчерта, че въпросите за всеобщата услуга да се отчетат в е, необходимия момент – за да отразят специфичния обществен интерес за защита на, на всеобща услуга. Така че аз държа това да се постигне и чрез, това число и чрез пояснения в преамбюла. Все още остава много работа. Има един нов член 6, нов член 6, не стария, който предвижда допълнителна защита за потребителите. Призовавам ви да го прочетете отново. Мнозина са го прочели, внесли са изменения, той е свързан с защита на потребителите. И всъщност ние искаме да осигурим допълнителни гаранции в този нов член 6. Старият член 6 предвиждаше задължения свързани с операторите на всеобща услуга да отворят мрежите си. По доста несправедлив начин това не може да се разшири и да обхване всички и това да се счита за справедливо. Ние решихме, че е най-добре това да се зачертае. И последните разпоредби за това как да се направи преглед. Ами според мен това трябва да стане в съответствие с преразглеждането на директивата за почтенските услуги, за да не възникнат проблеми с тази последна директива и да няма несъответствия. Що се отнася до разпоредбите за преразглеждането, има възможности за компромиси. Този регламент – добавя към това, което вече съществува. То не отнема задълженията за всеобща услуга, не налага допълнителна тежест. Може и да не успеем, но ще продължим да работим по конструктивен начин и се надяваме гласуването да бъде през юли. Благодаря ви, госпожо Андерсен. Добър ден, господин Фербер. Добър ден, госпожо председател.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 от комина излиза бял дим. Има все още различия в мненията и това предполага трудности в постигането на компромиси. Първият проблем е какво ще бъде значението за директивата за всеобщи услуги. В директивата за почтенски услуги предвиждаме задължение за всеобща услуга е, всеки гражданин, независимо от това къде живее, в центъра на града, е, сам е, на върха на планината или в отдалечен регион, да има достъп до почтенска услуга на достъпна цена. Предложението на комисията гласи, че при трансгранични доставки на колетни пратки, тази достъпна цена няма да се гарантира. Даже цената за трансграничната пратка ще бъде неколкократно по-висока от пратките вътре в страната. Ако включим всички видове пратки, е, трябва да се зададем въпроса какво да бъде задължението за общата услуга. Доставчикът на услугата няма задължение за всеобща услуга. Те не са задължени да предлагат услугата си на всеки гражданин. Е, но заедно с това е, те не са освободени от данъчно облагане, да речем. И в когато започнем да говорим за отказ от задължението за всеобща услуга, тогава възниква въпросът за това как би искал докладчика да компенсира. Също така трябва да се види и е, каква ще е ситуацията с заедостта. Това не е социално законодателство. Искаме трансграничната доставка на колетни пратки да е гарантирана така, че малките и средни предприятия да могат да изпращат пратките си през границата в други страни. Това не може да стане а, по... как да е. Човек не може да създаде сам система за трансгранични доставки на пратки. И ако ние повдигаме въпроси, без да им даваме отговор, за нас в е НП ще бъде трудно да постигнем компромис, тъй като тук анализираме две различни понятия, които са в противоречие. Аз мислих, че сме постигнали съгласие, защото в пленарната зала имаше съгласие по е, необходимостта да инвестираме в е, всеобщата услуга. И за това е един от основните въпроси, които трябва да се решат, е именно този. Второ, в различните държави членки опитът е различен. Има страни, в които всичко функционира много добре, други, в които нещата почти функционират – почти не функционират. По средата има най-различна специфика. Така че ние трябва да се съсредоточим върху въпросите, които са а, абсолютно задължителни. Според нас това е изпълнение на съобщението от комисията. Трансграничната доставка не трябва да бъде многократно по-висока от вътрешните цени. В ЕНП ние много държим това. Второ, трябва да има гаранция, че малките и средни предприятия да има достъп до пазара на трансгранична доставка на колетни пратки. И тук има различни дефиниции. много са сериозните въпроси, които ще трябва да бъдат решени в хода на преговорите. Има трети страни, в които националният оператор, националният регулатор не спазва 100% директивата за почтенски услуги, т.е. за някои предприятия е трудно да излязат на пазара. Въпросът е дали малките новосъздадени фирми трябва да получат защита, просто за да а, се изправят на крака. И що се отнася до допълнителната дейност, те, е, тя трябва да бъде обхваната от регламента, за да могат предприятията да излизат на пазара, а не да бъдат спирани. Ето защо ние вляз... внесахме изменения които да дадат възможност на малки предприятия да излязат на пазара преди тежеста на новото законодателство да ги засегне. Държави членки, в които в рамките на сегашната директива за почтенските услуги са решили 4 четвърти от територията им са периферни региони. Не говоря за островни държави, говоря за, преди, за една континентална страна. По отношение на услугата за доставка на колетни пратки, качеството на доставката е много ниско. И националната регулаторна рамка за недопуска на влизането на нови играчи. Това са темите, които за нас от ТНП са от основополагащо значение. Трябва да решим тези въпроси. При всички случаи се надявам, че в хода на преговорите докладчикът ще положи усилия да бъдат отчетени исканията на другите групи. В крайна сметка това е в интерес на потребителя. Потребителят няма да може да смели толкова голям брой информация и да подбере важното от нея. Той, му напротив, той ще трябва да намери информацията, която е най-важна за него. И прозрачността ще реши някои въпроси, ще регулира пазара, вместо ние да го регулираме чрез законодателство. И ние искаме да избегнем при всички случаи, ние говорим за прозрачност на данните, не бива да оказваме натиск върху доставчика на всеобщата услуга това ще има отражение върху заетостта, за да се установи на пазара един играч на пазара, цените му ще трябва да са по-ефтини. И при това трябва да са по-ефтини, плащайки ДДС. те нямат, става дума за малко предприятие, което няма голям оборот. Сега имайки предвид а, наличието на задължение за всеобща услуга, можем да кажем, че има една конкуренция в посока надолу, която ЕНП не иска. И всеобщата услуга се превръща в проблем. И сценария, който очертах, показва, че можем да постигнем компромис. Ние сме представили своята позиция в писмен вид – има няколко разпоредби, към които искам да внеса изменения. Мисля, че някои от те им не са никак глупави. Можем да използваме предложенията им. Не съм сигурен, че ще можем да гласуваме на 11 юли. Благодаря, господин Фербер. Искам да извиня заместник-председателят ни, господин Кун, който не може да присъства, но се радвам като председател да приветствам 20 души, поканени от него, от комитета по енергетика и транспорт, от регионалния парламент, от неговия избирателен район Мекленбург, Померени, това е в северо-западна Германия, близо до Балтийско море. Добре дошли в нашата комисия. Ние се радваме, че сте тук. За нас е огромно удоволствие че присъствате на нашия дебат. Продължаваме с изказванията. Господин Злотовски има думата. Госпожо председател, благодаря ви много. Искам да благодаря на госпожа Андерсън Тя работи много отдадено, въпреки някои от положителните изменения, които се виждат в компромисните изменения. Има области, в които сме малко стържени. Много малко на брой изменения, предложени от нашата политическа група, бяха отчетени от докладчика. Най-големият проблем за нас се отнася до задължителното докладване за трансграничните колетни пратки. Някои от компаниите са изключени от обхвата на този законодателен акт, което означава, че трудно ще се прилага тази директива. Става дума за компании, и техни дъщерни дружества, за които ще е трудно прилагането. Има дублиране на информация. Става дума за информация, която трябва да бъде предадена на националните регулаторни органи, което може да има негативен ефект. Тези подкомпании трябва да получат по-добри условия. Изключенията, предвидени в член 3 за доставка на колетни пратки в държави членки с определен брой работници, предлагат се 25 работника от комисията. Това е голям проблем за малките и средни предприятия и не отговаря на дефиницията за малки и средни предприятия. Предложението на Европейската комисия а, посочва, че бройката трябва да е 50. Това ще създаде още по-големи затруднения за националните регулаторни органи. Обръщам се сега към докладчика Включването на изменения 235 трябва да се запознаем с положението на потребителите. Нараства бюрокрацията, което ще доведе и до по-високи разходи за операторите. Аз разбирам това, което се казва в член 5 от докладчика – Националните регулаторни органи трябва да имат повече свобода на действие. Необходимо е допълнително изясняване и допълнителни данни, за да се реши въпроса с таксите. Също трябва да се изискват данни за подизпълнителите. Изменение 4.8.2 също не беше взето предвид от докладчика където се казва, че трябва да се взема предвид само цената на предоставянето на всеобща услуга. Докладчикът е положила усилия да се постигнат компромиси. Надявам се, че ще можем да постигнем разбиране. Господин Теличка има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, не искам да говоря по-дълго, отколкото по време на заседанието на докладчиците в Сянка, но бих искал да подчертая, че ние имаме една обща цел, която е да се постигне функциониращ пазар на колетни практики. Но има различно разбиране по въпроса от страна на комисара, от комисията. Ние всички имаме наша представа за това как трябва да изглежда пазара на колетни пратки сега и как трябва да изглежда в бъдеще. Мнозина от колегите вече го казаха, че трябва да разглеждаме проекто законодателния акт от гледна точка на електронната търговия. На пазара има някои аномалии. Разбираемо е, че има разлика в цените, няколко процентни пункта. Аз няма да се спирам подробно на това как са структурирани цените, това е разбираемо. Някои не признават а, а, трансграничните колетни пратки, може би това ще се изчисти в бъдеще, но разликите понякога са огромни, което означава, а, че трябва да гледаме благосклонно на предложението на Европейската комисия. Някои от нас, сред които съм и самия аз, изразихме съмнения дали трябва да се приема подобен законодателен акт, но след като съм разговарял с много заинтересовани страни, сега съм на мнение, че се струва усилието. Трябва да се запази обхвата. И това трябва да е нещо допълнително към директивата за почтенските услуги. Трябва да се опитаме да коригираме това, което се нуждае от корекции, но не бива да допускаме изкривяване на пазара чрез приемането на нови законодателни мерки или създаването на повече проблеми. Аз съм оптимист Знаем, че това е труден въпрос, има сериозни последици и високо ценя усилията на докладчика да отчете мненията на останалите. Така че считам, че постигаме напредък постепенно. Аз нямам нищо против да се действа а, постепенно, дори бавно, ако това се налага. Искам да подчертая още нещо във връзка с обхвата. След две години ще се преразглежда директивата за почтенските услуги. И много от нещата, които искаме да поставим сега, може би им е мястото в този в това преразглеждане на директивата за почтенските услуги, отколкото сега да се опитваме да притрупваме с много изисквания този документ. Може да се счита за клише, но аз държа много на по-доброто нормотворчество. Член четвърти, който беше вече а, споменат няколко пъти, тук има различни мнения, дали трябва да се обхванат всички оператори или само нези, които осигуряват а, всеобща услуга. С развитието на пазара, доставчиците на универсална услуга ще бъдат единствените представители на този пазар. В бъдеще могат да настъпят и други промени. Не е необходимо да навлизаме в детайли. Със сигурност ще се променят бизнес моделите Високо оценя факта, че докладчикът е стеснила обхвата, що се отнася до тарифите, цената за разрастването на сегмента електронна търговия е взет предвид. Не говорим за договори между големи компании, които имат специални условия. А, тук имам предвид преди всичко потребителят. Да, забавлявам се, чувам какво говори господин Ван де Камп. Не, не можем да се пресмиваме на нищо в тази комисия, казва председателката. Искам да се спре на още два члена. А, член 5 относно финансовата достъпност и за изпробване на наличието на такава достъпност. Радвам се, че имаме съгласие по отношение на разходите. Ние не искаме да има някакво скрито регламентиране на цените. А, просто има е, е, единни тарифи относно а, крайните такси. Това е информация, която трябва да се предоставя а, незабавно ние искаме двуетапен подход. Едва на втория етап, когато регулаторът поиска допълнителна информация, да се разкриват а, а, тези тарифи. Член 6. Това може да има сериозни последици, видими последици за потребителите в краткосрочен план – защото става дума за отварянето на мрежите за други оператори, които извършват доставки на колетни пратки, които не могат да договарят условия за трансгранични доставки с големите оператори. Ще кажа, че това трябва да бъде на търговска основа, но аз не съм убеден. Относно това дали са инвестирали достатъчно доставчиците на универсална услуга. Аз считам, че тук трябва да сме предпазливи. Трябва да има споделяне на разходите за ползване на мрежата. Трябва да предвидим гаранции. И последно, още две неща. Съвсем, съвсем накратко. Ние искаме да постигнем стабилен компромис, консенсус и нека в този, тази директива да не слагаме всичко, което искаме от гледна точка на заетостта, социалните аспекти и прочие, тъй като и, има законодателство, на което можем да се позовем. Според мен може да има обременяване в по-голяма степен. Беха споменати вече поддоставчиците, но се надявам, че ще можем да избегнем ненужни формулировки и трябва да се подготвим за гласуването през месец юли. Благодаря ви, господин Теличка. Сега давам думата. Давам думата на господин Ван де Камп. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня, тъй като трябва да се тръгна. Аз следя този доклад от известно време и оставам с впечатлението, че се опитваме да постигнем съгласие между непримирими неща. Ние призоваваме докладчика да запази а, този а, доклад а, сравнително кратък а, и в него да залегнат само нужните, а, важните неща. Ние имаме пазар. Пазара трябва да може да се върши работата. Той е за това. Трябва да има свободата да работи има разпоредби за предоставяне на всеобхватна услуга. Това беше е, наше искане. И аз не искам а, всичко да се слага в един кюб. Член 4, член 5, линия 1 а, може да се стигне до бъркотия, ако не сме предпазливи господин Теличка е за по-добро нормотворчество. Аз също съм за. Не бива да допускаме компромисни изменения, които да са от много ниско качество. По-добре е да загубим при гласуването някои от измененията. Госпожа Андерсън посвещава много време на работата по този доклад. Аз високо ценя а, това но нека нещата да са много точни и ясни. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Колеги, искам да поздравя най-напред Луси за доклада й и за начина по който се опитва да постигне компромис между разнообразните мнения, които се изразяват. Пазарът за трансгранични доставки на колетни пратки варира в държавите членки. Има висока прозрачност в някои от държавите членки по отношение на ценообразуването, но има и такива държави, където не знаем какво плаща клиента и дали това е оправдано, като се имат предвид съществуващите условия на пазара. Нашият приоритет тук е да се повиши прозрачността независимо дали говорим за услуги в частния сектор или за публични услуги. Европейците трябва да могат да се възползват от справедливи цени и регулаторните органи трябва да се намесват, когато има някакво изопачаване или се стига до монополна позиция. Трябва да бъдат защитени малките и средни предприятия. Не всички оператори обаче трябва да се задължават да предоставят на националните органи предварителна информация. Аз считам, че ако има някакво съмнение за нередности, то тогава трябва да се предостави достатъчна информация на националните органи, за да направят оценка на пазара. В доклада е включен член 7, който се отнася до конфиденциалния характер на информацията. Има опасения, че ще бъдат загубени, ще бъде загубена информация или ще изтече информация. Тези опасения са неоснователни. Има разлики между държавите членки, това трябва да се има предвид. Необходимо е да се положат усилия за подобряване на пазара. Госпожа Рике, благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика за работата по този доклад. Е, има доста големи затруднения, свързани с тази директива, тъй като тук е, се смесва черното и бялото, според това за колко чувствителни въпроси става дума. органите трябва да могат да извършват своята работа. Има доста договори, свързани с предоставянето на всеобща услуга. Това е сектор, който се развива, за да за бъдат заменени някои други функции. Не бива да се допуска доставчиците на всеобща услуга да станат по-неконкурентоспособни. Трябва да има про... прозрачност, трябва да се държи на конкурентоспособността, на а, доброто заплащане. Но има разнообразни предложения, които понякога а, противоречат а, на желанието да се постигне баланс по отношение на всеобщата услуга пазарът е, е застрашен в кавички от е, операторите на интегрална услуга. В краткосрочен план в електронна е, а, търговия те могат да вземат а, голям а, дял от пазара в сравнение с доставчиците на универсална услуга. Много е трудно да се намери баланс при това положение. Има хора, които са за едното, други, които са за нещо по-различно. Но оставаме малко с горчив вкус защото е трудно да се постигне съгласие между тези, които искат да се запази всеобщата услуга, и тези, които искат да има максимално широка конкуренция. Мисля, че ще успеем да постигнем добро решение. Докладчикът проявява добра воля въпреки това трябва да отчитаме, че има огромни трудности, за да се защити от една страна всеобщата услуга, от друга страна да се защити развитието на пазара в интерес на гражданите. Има непримиримост между тези две желания. достъпността, прозрачността са въпроси, които също не са удовлетворително разрешени. До сега ще е трудно да се достигне до резултат. Благодаря ви, господин Рике. Господин Зило има думата. Благодаря, Карима. Аз също искам да поздравя Луси Андерсен. Задачата е не е лесна, но за сега нещата вървят добре. при гласуването в комисията. Относно член 3 и предоставянето на информация. Универсално решение не може да се приложи. Държавите членки се различават по своя размер, по данъчното се облагане, по други а, характеристики. Луси предложи 25, което е по-добро решение от това, което аз предлагам, но това не решава всички проблеми на малките държави членки. Националните регулаторни органи трябва да могат да отчетат спецификите на съответната държава членка. И да се прецени какъв тип заетост трябва да има, дали да е временна, дали е постоянна, по часова и така нататък. В Латвия имаме съвсем малки предприятия, микропредприятия. Имаме различни системи за данъчно облагане. Много от големите компании използват малките дружества като подизпълнителни само с цел да плащат по-низки данъци. И това няма нищо общо с работната ръка. Маркус Фебер вече говори за стартиращите предприятия и че иска да им се даде шанс. Ние посетихме Естония, ние видяхме старшип компания, която почти без човешка намеса, използвайки мобилен телефон, работи за подобни стартиращи предприятия не е опасно да се заложи такъв нисък прак за предоставяне на информация. Разбира се, ако е позволено да работят на пазара, в някои държави членки това е възможно, в други не. Надявам се, че ще се намери компромис. Благодаря. Сега очаквам Европейската комисия. Благодаря ви. Ние приветстваме подкрепата, която ни се оказа, особено по член 3, за подобряване на регулаторния контрол, благодарение на което всички доставчици на колетки пратки трябва да предоставят ежегодно информация на националните регулаторни органи. Приветстваме също някои от изясненията, които са предложени, дефиницията на колетна пратка, принципа за предоставяне на информацията е еднократно с цел намаляване на административната тежест. Вие също подчертахте, че първоначалното намерение на комисията в член 4 не е да се разшири прозрачността и да се включат всички провайдери, а да се обхванат само тези, които предоставят универсална услуга. Член 4 е предвиден а, като основа да се оцени достъпността, така както е посочено в член 5. Приветстваме и предложенията, които искат да се върнем към първоначалното предложение на комисията. Защо? Ние не искаме да не сме справедливи към доставчиците на всеобща услуга, съвсем не, но не трябва да се фокусираме само върху тях по директивата за почтенските услуги. Те са единствените, които имат задачата да доставят финансово достъпна услуга. Този проекто законодателен акт е като допълнение за да може трансграничните доставки на колетни пратки да се третират подобаващо. Затова в член 5 приветстваме и позоваването на принципите, заложени в член 12 от Директивата за почтенските услуги. Основа целта е да се намали административната тежест, да се прилагат едни същи принципи, така както се прилагат за останалата част на пазара за почтенски услуги. Съдържанието на този регламент не, обх... не променя изобщо обхвата на всеобщите услуги. Това ще се разгледа а, по време на а, прегледа, на, който предстои на директивата за почтенските услуги. След две години ние ще изготвим а, поредния доклад за прилагането на директивата за почтенските услуги и по този повод ще се направи преглед. Предлага се заличаване на член 6 за достъп на трети страни. Може би първоначалният текст не е имал намерение да менява някакво задължение, а по-скоро се предлага някаква процедура. Целта на този регламент е да има преки ползи за потребителите, както и за търговците на дребно, за да има повече конкуренция, по-широк избор. Мисля, че мога да спре до тук. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Андерсен. Да, само няколко момента да коментирам. Да коментирам за колегата, който излезе. Аз не се отклонявам от работата, която свършихме и по директивата за командировачните. Напълно заставам зад формулировките там. Освен това, има една, един голям отрязък за проблеми, свързани с сектора на заетостта. Въпрос е как заетостта е свързана с изкривяванията на пазара. Та, за това се опитвам да направя нещо в, после, в окончателния вариант. После задължението за универсални услуги. Там трябва да има закрила да има рамка, която да не противоречи. Господин Златовски, изменение 282. Какъв е проблема? Нека да разгледаме заедно, ако искате, приложението и да помислим кои точно тарифи, как да, да ги пригодим към е, вашите предложения мисля, че някакси не се вписва съвсем в контекста ни. Но благодаря за всички останали коментари. И не става дума за дублиране на данни, и правилно коментирахте тук. Не следва в член 3 да създаваме задължение за излишно дублиране на данните. Господин Теличка, е, знаете, че съм съгласна с вас по много моменти. Ние искаме да създаваме регламентираност, която да, да обославя изкривяване на пазара. После за е, колетите в... Те са доста малка част от пазара в много страни членки и ще изглеждаме като изкопаеми, ако тръгнем с законодателни е, текстове по тази тематика и не включиме новите оператори. Разбирам ви какво имате предвид, много е амбициозно но тук става дума само за трансгранични е, колетни пратки и смятам, че можем да постигнем нещо. Не мога, не искам да свържа несвързваеми е, теми, но все пак не, не предлагам нови 10 е, члена, така приемете. И аз и подкрепям принципите за добро законотворчество. Всичко сме проверили. Клаудия, от, отлични коментари. Действително става дума за справедливост, за правилен подход към вътрешния пазар. И точно въпросът е да няма разлика в регулаторната рамка. Директивата за командировачните не създава рамка за това регулаторните органи да вършат всичко, което трябва. Някои го правят, други не. Затова можем да излезем с нещо смислено в това отношение. По член 3... Um, Готова съм да приема предложение за това как бихме могли да подходим към изключенията или така да се даде възможност страните членки да решават сами. Мисля, че горе-долу коментирах всичко, което вие засегнахте. Благодаря на всички, които следят отблизо този файл. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je rappelle que le vote aura lieu благодаря. На 11 юли ще гласуваме. Не остава много време е, до е, постигането на добри компромиси. Благодаря. Продължаваме Je vais euh, proposer une pause parce que la personne qui est à additionnée n'est pas encore arrivée, donc je fais... Ще трябва да направим една 5-минутна почивка, защото колегата, който трябва да се изкаже, още не е тук. 5 минути.

Mes chers collègues, les cinq minutes sont terminées. Allez, on s'y remet. Колеги, да започваме отново. Allez, nous continuons avec l'examen de la sécurité du Започваме с безопасността на автомобилния транспорт, представена от комисията, Генерална дирекция мобилност и транспорт. ние разгледахме, т.е. ще преразгледаме е, контрола, представена от комисията за е, съответния регламент, е, който е публикуван 13-14. Давам думата. Окей. okay на представителя комисията. Нидо. Госпожа Иван Нидо. Йоанидо. Благодаря, госпожо председател. Сега ще ви представя в общ план доклада, който изготвихме за е, прегледа на е, търговски автомобили 2013-14. Целият доклад е, можете да го намерите на сайта, ако искате. Това е част от задълженията за изготвяне на доклади от страна на страните членки и този път те се забавиха малко. Страните обозначения на слайда в жълто се забавиха, а две страни членки не си изпълниха задълженията, защото директивата от 2000-та бе изменена с директива от 2010-та която е, въвежда задължения за представяне на отчет и това е първият е, такъв отчет по новите задължения. Оттам идва закъснението. Двете страни членки, които изпитаха затруднения в такъв смисъл, е, се справиха и следващия път няма да има тези проблеми. Тук можете да видите как е, се разпределят проверките за националните возила и возила от трети страни. Виждате тук данните на таблицата. Много са различни съотношенията. Понякога причините са ясни, друг път не толкова. Това, което можем да кажем е, че броят на проверките намалява с 31%. Обсъждахме този въпрос през май за, и, и по, със съответната комисия и помолихме за обяснение – Едно от е, обясненията беше, че е, властите са имали други приоритети. Но има, разбира се, и фактора, че намалението на проверките се дължи на по-целенасочени мерки и е всъщност това констатирахме при ред страни членки, защото така се повишава ефективността, не се губи време за не излишни проверки. Не искам да коментирам конкретни страни, но Тук ви представям нивото на коли, които са спряни от движение след проверките. Общия процент се увеличава спрямо предходния период, значи 2011-2012 е 5,1, сега 9,8 но, както виждате от таблицата, все още има огромни разлики между страните членки, което отново Поставя въпроса дали е достатъчно ефективно определенето на целевата група. Националните возила се поддържат по-добре, отколкото тези, които влизат от чужбина. На следващия слайд тук виждате най-основните и често срещани пропуски, които ни съобщават страните членки. Ако имате нужда, ще ви предоставим цялата презентация. Няма да пояснявам в подробности. Някои страни членки е, така изброяват по-конкретни проблеми, защото те си изготвят собствени профили на проверката. И следващия слайд. Е, заключенията. Ето трите основни е, извода, които трябва да е, запомните от доклада. Първо, че инспекциите, проверките намаляват с 31,5%, е, което казах вече. И това намаление би било по-малко обезпокоително, ако е, се намаляваше броя на МПС спрени от движение. Втория въпрос е какво е съотношението. Вече коментирах съотношението между национални, национално регистрирани МПС и чужди такива. Така в периферните страни можем да разбереме тази разлика, но във всички случаи това съотношение не е оптимално. И накрая, какъв е дялът от спрени от движение е, возила? Много малка, малка е цифрата 0,4%. Губи се и ценно време за компаниите. И тези 89% са за една страна членка и то за вътрешните, за националните автомобили. Искам да коментирам и въпроса за това как да бъдат насочени по-конкретно мерките. Сега ще влезе в сила следващата година нова директива, която въвежда по-добра система за оценка на риска. Така че това ще позволи и по-добро хармонизиране и по-целенасочено провеждане на проверки. Председателката благодаря. Сега давам думата на колегите Вин Вандем Камп. Благодаря, госпожо председател. Разберете ме правилно, Е, тази презентация трябва е, да бъде тълкувана в, е, контекста на пакета за мобилността. И крайпътните проверки се увеличават с 3%. Тези 3% не, са, не е ясно дали е свързано с дейности по каботаж или по технически проверки по возилата. Това е първия ми въпрос всъщност. После, националните служби, националните инспекторати, съществува така мрежа и възможности за доброволно сътрудничество, международен пътнически проверки. Как си, как си, каква е взаимовръзката между комисията и тези орг, национални органи? После, примерно, Германия, Франция не могат или не искат да излязат с доклади. Не, че задавам въпрос по този факт, само го отбелязвам. И един въпрос, който ще звучи малко популистично, но е свързан с моята страна, Нидерландия. А, така при нас а, имаме чувството, че е, по-богатите е, шофьори, примерно от е, Холандия, са обект на по-чести проверки, отколкото по-бедничките от другите страни членки. Сега това са само слухове. Госпожа Сеналова. Благодаря. Аз бях докладчик По една от директивите е, в парламента, директивите, в която ввежда изисквания за отчетност, и Дебатът, който водим е, днес, е, до голяма степен е съзвучен с този от преди няколко години. Тоест, че проверките трябва да са по-целенасочени, има така подозрение, че има дискриминация, огромни разлики между страните членки, значи нищо, нищо ново, никакви изненади. И е, господин Ванден Камп каза точно това, което исках да кажа и аз. Защо е, страните, от които имаме нужда да получим статистика, е, те не я предоставят? Какво правим ние от тук нататък? Второ, а, оценката на риска. Именно по тази причина искахме да се въведат тези целенасочени проверки, да са насочени към най-високите носители на риск в транспорта. Страните членки трябва да въведат националното си законодателство, директивата до 2019. Смятате ли, че до тогава ще могат да изградат системи за оценка на риска? Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, eigenlijk had ik dezelfde soort vragen. Met name de vragen... De... Благодаря. Е, в същия дух са и моите въпроси. Много ми е интересно какво се случва с броя на проверките. Как точно установила, установила комисията, увеличава ли се той или не? Е, има страни членки, представям си, че искат да окажат повече е, натиск, когато има нужда да покажат, че са по-ефективни и да балансират бюджета си. Та, ако мога да е, подема темите, повдигнати от е, моите двама колеги, когато две големи страни откажат да предоставят данни, това си е притеснително. Комисията възнамерява ли да направи нещо в бъдеще? Защото в края на краищата в законодателството е предвидено е, задължение за предоставяне на отчет. Е, регулярни отчети, т.е. комисията би следвало да започне с процедура за нарушение. Всеки трябва да бъде а, към, третиран по един и същи начин. Следващия оратор. Благодаря, благодаря за доклада. Той обаче е леко разочароващ, особено сега, когато чуваме, че Германия и Франция реално изобщо не се интересуват да спазват европейски като законодателство. Но вие сте пазители на договорите, значи вие трябва да се интересувате от това. Щом те не си изпълняват задълженията, трябва да се предприемат съответни действия. Второ – има още доста елементи, които липсват. Примерно 10% от е, камионите е, пътуват претоварени. Има ли статистика в такъв смисъл? Германия и Франция спазват ли си е, задълженията в такъв смисъл? Претоварването на камионите определено носи опасности не само за, шофи, за водачите им, но за всички останали. Трето. А, пътуване а, повече от разрешеното време присъствах в един пункт за полицейски проверки, където един шофьор се обади и каза, моля ви се, направете ми проверка, защото шефа ме кара да карам вече 14 17 часа без прекъсване. и това не е единичен случай. и ако намаляват проверките, ако те са само 0,1%, какво се случва от тук нататък? емисиите също. А, това ще се проверява ли? Спазват ли задълженията в такъв смисъл? А, виждаме какви е, опити се правят да се заобикаля законодателство в такъв смисъл. И а, е, така ми се струва логично комисията да да прави произволни проверки в такъв смисъл. Благодаря. Виждате, че са сериозни е, въпросите, които е, ви се поставят. Е, в края на кращата пътната безопасност засяга всички нас – Една жертва на пътя е свързана с още петима души, които са засегнати от е, инцидент. Така че реално въпросът е, както всички казаха тук, е, какъв е контрола? Това président на комисията транспорт, Председателят на комисията по транспорт, по погрешка председателката щеше да каже председателя на републиката, та искам да кажа, че аз в качеството си на председател на комисията съм изненадена че нищо не се коментира за а, контрола. Има още време да помислиме, но до 2034 когато ще се прави преразглеждане, какво правим? Също водачите, които понякога работят в изключително тежки условия. Не можем да се примиряваме с подобни явления през 2017. Защото когато един водач не, е почи... не си е починал, съвсем скоро той може да причини сериозни проблеми. Ние не можем да разберем защо големи страни като Германия или Франция не са предоставили данни. Та, ако можете да коментирате тези въпроси, госпожа Йоанидо. Това би било прекрасно. После ще дам думата на господин Лежуа. Неговото име ми е по-лесно да го произнеса. Заповядайте. Благодаря. Първо, въпроса с двете големи страни членки. Нека да кажа ясно. Не казвам, че те не са се отчели пред нас. Те предоставиха отчети, но нямаха данни, защото има нови е, класификации според приложение 10 но те, за да имат тези данни, трябва да си променят законодателството. И е, те предоставиха е, доклад и сега вече е, ще могат да ни предоставят данни според новите е, правила. Така че общите данни ги имаме, просто ни липсват данни по някои категории. Нека, нека да ви кажа съвсем ясно, те е, си сътрудничат с нас, е, готови са да си предоставят данните, да не го правим на голям проблем той вече не е проблем. Второ, нека да поясня, че става дума за технически проверки. Тоест, проблеми, които може да има самото моторно превозно средство. Нека да не бъркаме тези проверки с а, другите, които са свързани с а, продължителността на работното време. Оставям а, удоволствието да ви разясни това на колегата Еди, който отговаря за пакета за вътрешния пазар и мобилността. Та тези 3%, които коментирате и така нататък, не се отнасят от нашата разпоредба. Тук става дума за минимум 5% проверки, но става дума само за проверки за техническото състояние на колите. Нямаме така и данни подадени за дискриминация, това, което коментирах колегата от Дания. Абсолютно сме съгласни с госпожа Сеналова. Ако не произнасям името, извинете ме. Правилно, Оценката на риска е от ключово значение. Новата директива работи по тази тематика и в следващия си доклад ще искаме от страните членки проверките да са още по-целенасочени. За сега не можем да кажем дали те ще могат да постигнат това, но поне ще е, натискаме в тази посока. За въпроса за претоварването на камионите. Бих казала, че това не се покрива от настоящата директива. Тук става дума само за технически неизправности. Да, но претварването е по-важно от техническите неизправности. Да, така е, но за съжаление ние не се занимаваме с тази тематика. Мисля, че отговорих. Благодаря, господин Лежуа. Сега вие имате думата. I will reply to some of the question which uh, have been raised now, and then I imagine I will uh, present. Uh, Аз ще представя доклада на комисията, представен през март. Сега, въпросите, които бяха зададени, изпълнението, много важен въпрос. Ако искаме да подобрим изпълнението на пакета за мобилност, трябва да спазваме ни трябва да спазваме критериите за установяване, за да не се създават фирми по-щенски кутии. И затова предвиждаме структурирано сътрудничество между държавите членки. Всяка държава членка може да поиска информация от друга да държава членка и, ще по, и също така може да поиска посещение на място, за да провери дали дадена фирма действително се е установила. Господин Ван Декам повдигна въпроса за процента проверки, които трябва да се извършват от държавите членки в бъдеще. Тези 3% са, се отнасят за каботажа. В нашето предложение ние предлагаме да се променят правилата за каботажа, за да се улеснят правилата за каботажа, но и предвиждаме също така държавите членки в бъдеще да извършват определен брой проверки за каботаж. Ако на държава членка се оплаче от незаконен каботаж, да, трябва да се а, държавата членка трябва, трябва да поеме отговорността и да провери минимум, минимален брой проверки, т.е. 3% от каботажа. Също така в регламент 1071 трябва да спомена това, че искаме да разширим информацията, предоставена от държавите членки е, за транспортните предприятия, регистрационния номер на камиона и е, рисковата оценка на предприятието. Тези регистри са свързани взаимно, така че държавите членки да обменят информация е, това са две-три мерки, с които предлагаме да се подобри правоприлагането. Госпожо председател, вие споменахте почивката в шофьорската кабина. Това се третира и в регламента. Ние предлагаме да се намали редовната седмична почивка в шофьорската кабина. Редовната седмична почивка трябва да се 45 часа трябва да бъде извън шофьорската кабина. Транспортните операции трябва да се организират по такъв начин, че шофьорът да се връща от дома Веднъж на три седмици беше зададен въпрос за тахографа. Споменахте 2034 като крайен срак за въвеждане на интелигентния тахограф. Предвидени са две мерки. Първо, интелигентният тахограф беше прият преди две години и ние работим по изпълнението на този регламент е, и по подготовката. Всъщност тя е направена за техническите спецификации на тахографа. Ние сме в тясно взаимодействие с сектора, така че интелигентният тахограф е, да бъде пусне на пазара, както е предвидено в европейското законодателство. Тоест, е, юни 2019 година. Това е първия въпрос. Втория въпрос – няма задължение коми, камионите, регистрирани преди 2019 година, ще бъдат съоръжени с тахограф, който не е интелигентен. Поръчахме проучване, което ще разгледа възможностите а, за съоръжаване на камиони с, тахографи. Ще видим дали можем да наложим въвеждането на тахографи преди 1934 година, т.е. съществуващите камиони да инсталират такъв тахограф в камиона. Благодаря, господин Лиежуа. Вие казахте нещо във връзка с казаното от господин Ван Декам за 3%. Казахте, че има промяна в каботажа, но държавите членки ще имат възможност за определен процент каботаж. Бихте ли уточнили модификацията на каботажа? Какво разбирате по този израз, тъй като не е ясно? И след това ще дам думата Какво разбирате по-конкретно под промяна в каботажа? Да, госпожо председател, за да съм наясно и с поглед към бъдещето, предполагам, че ако проверка на товарен автомобил бъде проверен и Техническата и социалната проверка ще се извършват а, едновременно или може би не съм разбрал. Господин Лежуа, чухте въпроса. А, моя въпрос а, и въпроса на господин Ван Декамп. Заповядайте, господин Лежуа. Благодаря, госпожо председател. Най-напред споменах промяна в правилото, т.е. ограничението за каботажа. В момента транспортните предприятия имат право на три каботажни операции в рамките на 7 дни след каботажна операция в държава членка. В момента ние ще премахнем ограничението за три каботажни дейности. Е, това ограничение е, е в е, времето. Предприятието може да извършва каботажни операции в рамките на 5 дни след международна каботажна операция в държава членка. С други думи, ние премахнахме ограничението като брой каботажни операции. и за да не доведе това до либерализация на каботажа, намаляваме периода, в който каботажът може да се извършва от а, 7 на 5 дни. Мерките за контрол, които са нови, те не присъстват в сегашния регламент. Държавите членки, според предложението, са длъжни да извършват определен минимален брой проверки на каботажните дейности. Става дума за 3% и това е 3% от каботажните дейности в рамките на изтеклата година. Това е референтния период за определяне на минималният брой проверки. В действителност контролните органи извършват проверки които обхващат различни законодателства. Е, започва се с спазването на социалното законодателство и тахографа. Благодаря. Имам един въпрос, тъй като не е много ясно за каботажа. Преди срока беше 7 дни. Тоест, 7 е, е, дни беше разрешение период. Това седем, са седем последователни дни или става е, дума или за седем работни дни? не се говори за работни дни или последователни дни, става дума за каботажни дейности. Става дума за календарни дни, в които се осъществява каботажната операция в държава членка. Разрешенията за движение, разрешителните за движение на тежкотоварните камиони не, свали, не са ли свързани с дните, в които работят шофьорите? un transporteur транспортното предприятие трябва да спазва ограниченията на законодателството и ограниченията в движението. След като има ограничение 7 дни, ако в, в тези 7 дни има ден, в който, е, в който има забрана за движението, очевидно, е, че в този ден не може да се движи по пътищата, нито пък може да напусне територията. Когато се определя, забраната за движение в, през уикенда, времето намалява. От, от 7 дни се броят на работните дни се намалява на 5. Очевидно вие либерализирате каботажа. Това е предложението на комисията. И това, което искам да кажа, че като се премине от 7 на 5, вие не променяте продължителността на разрешения каботаж и всъщност вие напълно, вие правите пълна либерализация. Това а, съответства винаги на позицията на комисията. Вие искате да либерализирате. Искахте да либерализирате каботажа и го направихте. Сега продължаваме след тези уточнения и преминаваме към следващата точка. Последната точка, представене от комисията на делегиран регламент относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания и подкрепяше действият по механизма за свързване на Европа. Думата има госпожа Изабел Вандом, заместник ръководител на отдел новаторски транспорт в генерална дирекция МУВ. Заповядайте. Добър ден. Най-напред ще дам думата на директора, който дойде специално. Как се казва вашият директор, който доведахте в нашата комисия? Merci, madame la présidente. Благодаря на Изабел за това, че ми дава думата. Всъщност, е, ние извършихме тази дейност в тясно взаимодействие с службата на парламента, защото приемането на този делегиран акт е, ние участвахме в експертна група. За шести път е, приемаме делегиран акт и госпожа Вандорна ще го представи като компетентен служител. Ще и дам думата. Изабел, заповядай. На английски, защото терминологията ми е по-лесна. Този делегиран регламент беше прият в рамките на пакета мобилност на 31 май. Сега сме в период на контрол. И както каза господин Ротърс, предприехме различни стъпки, за да сме сигурни, че сме се допитали до всички заинтересовани лица. Поканихме и парламента в експертната група за да се е, разработи текста. Проведахме обществена консултация, семинар и две седмици онлайн консултация между септември и декември. Проведахме и специално проучване. Също така множество двустранни разговори с заинтересовани лица, за да сме сигурни, че този делегиран регламент удовлетворява всички, които ще го прилагат. За какво става дума? Става дума за достъп и обмен на информация за пътуването. Целта е да има е, планиране във всички видове транспорт. Данните трябва да бъдат на разположение чрез национални точки за достъп. Те ще се осигуряват на етапи и държавите членки ще могат сами да определят формата на националната точка за достъп. Още нещо Данните трябва да бъдат стандартизирани в националната точка за достъп. Предвижда се хармонизиран набор от формати данни за различните видове транспорт и разбира се, възможно местните данни да бъдат превърнати в хармонизираните масиви. Още един интересен въпрос. Условията, споразумение за лицензиране, качествени критерии. Всички тези данни са от операторите на частни обществени и транспортни организации. Данните трябва да се предоставят за цялата европейска транспортна мрежа. Предвижда се постепенен подход. В различните елементи, топология, лица с намалена мобилност и други трябва да се предоставят в 2019 година. Информация за тарифите, цените от 2019 година, информацията за а, велосипедната мрежа 2021 информация. Сега за цялата мрежа от 2023 година. Това е за статичните данни. Когато говорим за динамичните данни, данни в реално време, т.е. къде се намира моят влак в момента. Нещата са малко по-сложни и в разговорите с заинтересованите страни, и държавите членки, се реши държавите членки сами да включат динамичните данни в националната точка за достъп и те трябва да спазват същия график. Делегирания регламент е не само за достъп до данни, но за планиране на пътуването. И осъществява това е чрез съответна връзка между националните и регионални служби, тогава когато има искане, ние не, при, ние не принуждаваме службите да се свързват помежду си, но когато им, но при поискване информацията трябва да може да се предостави. Също така препоръчваме използването на стандартизиран европейски интернет, Също така трябва да има а, информация за а, връзките. Предвидели сме а, програма за подпомагане. Тази програма е част от работната програма с 2016 година. Сега обявихме обява за участие, 100% съфинансиране и 5 милиона ще се разпределят между държавите членки, за да се осъществят различни аспекти и държавите членки могат да решат дали да инвестират в разпространяване на информация, за изграждане на националната точка за достъп, или да разширят съществуващите подобни точки за достъп, могат да решат дали да финансират трансформиране на местните данни в предписания формат на данни или пък И очакваме да работим с държавите членки до края на годината и те могат да започнат работа през януари 2018 година. Дейности трябва да приключат през 2022 година. Това е моето изложение. Имаме и други слайдове с повече подробности, но мисля, че можем да спрем тук и да проведем дискусия. Благодаря за това изложение. Има ли въпроси? Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм експерт по тези въпроси и може да ви се сторят въпросите ми малко необичайни. Първо, какво означава делегиран регламент? Има директиви, има делегирани актове, има актове за изпълнение, но какво означава делегиран регламент? Кой решава откъде ще бъдат взети данните? Дали от ЖП компаниите, от операторите в транспорта? Те ли са тези, които трябва да предоставят данните? Третият ми въпрос. За какво служи това? Ще помогне ли на обикновения потребител? Когато говорим за многомодален транспорт, тук са включени регионалните летища. Можете да кажете кой на кого, на кого помага и с какво намерение. Господин Теличка. Uh, thank you. I mean, uh... Благодаря ви. Аз се съревновавам с а, Ван Камп, като също кажа, че и аз не съм експерт. Благодаря на всички ви. Презентацията беше много ясна. Имам два малки въпроса. Интересно е да се видят статистическите, статичните данни в таблицата и таблицата с динамичните данни. Как стигнахте до тези данни? В 2019 се започна, 2020, 2021. Какво означава това? велоалеите, времето, което е прекарано използване, в използването им. Ускоряването на 2.20, 2.21. That, uh, that might require some time. That's... Може би ще е необходимо време, за да се установи. Планът за действие 5 е, милиона евро, които да бъдат разпределени между 28 или по-скоро 27 държави членки. Ако имаме 100% безвъзмезно финансиране, ако го насочим към един конкретен проект в тези 4 5 измерения, тъй като очакваме, че държавите членки няма да са няма да горят от желание и трябва да ги стимулираме по някакъв начин. Ако имаме 4-5 потенциални цели и може да се избере между тях ако има ефекта на синергия, може да се разминат. Сигурно комисията ще каже, да, това е изключително важно. Ние искаме това да бъде целта. Ние ще дадем 5 милиона. 5 милиона за целия Европейски съюз. Има малко липса на пропорционалност. Може би преувеличавам трябва да се има предвид е, работната сила, която ще се използва. За 4-5 е, цели може да има различен избор за тези 5 милиона. Всичко ще е много важно. Ще са необходими 150 милиона, но това не е така. Ако някой ме попита защо плащаме на Европейския съюз вноски, за да получим 100% средства обратно. Сигурно нещо не ми е ясно, но очаквам да има някакъв ефект, да се постигне някаква ефективност. Целта ни е да се подобри мобилността чрез използването на мултимодалния транспорт все пак. Благодаря, господин Теличка. Господин Крамер има думата. Благодаря ви за презентацията. Аз също имам няколко въпроса за интегрираното издаване на билети. Това беше решено преди 10 години, когато разглеждахме третия железопътен пакет, но 10 години сега по-късно установяваме, че все още тази цел не е постигната. За полетите това не е проблем. Аз мога да получа информация, независимо къде се намирам, за която и да е авиолиния, за който и да е полет. Железопътните компании обаче мислят само за себе си. Те ни предоставят информация и по този начин вредят на останалите. Необходимо е да се окаже известен натиск върху тях, защото аз искам да мога да си купувам билети за влаковете по същия начин, с такава лекота, както за самолети. Това не трябва да е някаква професионална или търговска тайна за железопътните компании. Има проекти в Европейския съюз, които са съфинансирани. Въпросът ми е на първо място дали можем да получим информация за това, кои от проектите за стартирани от Европейския съюз, дали те са координирани, дали са интегрирани. Ако вземем 3-4 различни проучвания, но те не са интегрирани помежду си, тогава няма смисъл, няма добавена стойност. Важно е да се върви в една постока след Парижкото споразумение, какво се предвижда за емисиите от СО2. Ако разглеждаме дистанцията между Брюксел и Мадрид, ако взема полет, ще ми струват толкова емисии, ако, взема, ако пътувам с кола, ще струва еди колко си, ако пътувам с кораб или с влак, така че тук не става дума само за цени, а за защита на околната среда. Кой се съпротивлява на всичко това? Защо не се осъществява на практика? Когато говорим за железопътните линии, и ако влака минава през две страни, не мога да си, мога да си купя а, онлайн билет, но ако са включени три държави, няма да мога да си взема за всички три отсечки един билет. И аз не мога да разбера защо това е така. Това струва още по-странно. Аз знаете, че а, обичам да карам велосипед. Ако аз а, а, искам а, да си взема влак, а, до Амстердам няма да имам проблем, но ако искам да пътувам във влака с велосипеда си от Берлин до Амстердам, аз не мога да взема билет, за да таксувам велосипеда си. Не мога да го разбера защо това е така, защо това е, е тази дискриминация се прилага спрямо велосипедистите. В Европейския съюз и комисията трябва да направят така, че всички да имат еднакви а, права. Няма проблем да се качите автомобила от Берлин до Виена, например, а, на влак. А, могат да ви го превозят. Аз а, оказва се, че мога да кача а, мотопед, мога да кача кола на влака, но не мога да кача велосипед. Защо трябва да има такава забрана за велосипедите? Така че ми е любопитно да чуя какво ще каже комисията по въпроса. Благодаря. Искам да дам думата на представителите на комисията. Благодаря, госпожо председател. На отговора за господин Ванекам, делегираните актове а, могат да доведат до регламента. Вие сте запознати с делегираните актове, така че сте добре информирани за коментара на господин Теличка за използването на тези 5 милиона. Да, средствата са малко, но действията, които ще са финансирани, са много а, малки а, проекти, те са много целиви средства. Някои от държавите членки разполагат а, а, с информацията, някои искат а, да извършат консултации с заинтересованите страни и за това ние имаме много целенасочени, добре разработени дейности, за да използваме тази безвъзмезна помощ. Разбира се, търси се смислен резултат. Не можем да разпиляваме средствата между 27 държави, ако няма ефект. Относно велосипедите, превозването им с влак и купуването на билети онлайн. Това не е част от този документ, но Изабел е по-запозната с тази проблематика. Тя ще ме допълни. По въпроса за това кой какво дава. Операторите в транспорта предприема действията. Това може да бъде орган в публичния транспорт, може да бъде частно съвместно използване на автомобили. Това не поражда спорове. Мога да ви дам пример с данните, които трябва да се предоставят. И ще установите, това не е част от търговската тайна, няма да навреди на бизнеса, точно обратното. По-скоро ще им даде повече възможности да бъдат по-разпознаваеми, по-видими къде могат да бъдат хората, които се превозват, какви са таксите, всичко това е информация. Това може да се изисква за различните видове транспорт, фери, боти, кораби, метростанции, също за автобусите на дълги разстояния. Кой може да използва данните? Всички могат да ги използват. Това ще бъде свободно достъпна информация. Разбира се, ще има някои условия, които се отнасят до това как може да се използва тези данни. Така че всички едноличните търговци, големите компании, всички ще имат достъп до тази информация. По въпроса за поетапния подход водят се разговори. Имаме публична консултация, разговори с заинтересованите страни в рамките на групата от експерти. Беше постигнат консенсус, че може да се направи нещо. Въпросът е до кога може да се постигне резултат. Опитваме се да работим максимално за постигането на консенсус и го постигнахме. Относно географското разпределение, важно е да подчертая, че планирането на мултимодални транспорт отива извън основната мрежа. Има градски възли и прочие. ние ще започнем върху цялостната разширената мрежа, и след това върху основната мрежа, така че всички големи градове да бъдат обхванати. Въпросът за емисиите на CO2 няма изискване да се посочва какви емисии са свързани с дадено пътуване но някои го правят. Мисля, че отговорих на всички поставени въпроси. Благодаря ви за представенето ви. Благодаря ви за участието в тази дискусия. Ако нямате и други въпроси, господин Крамер, съвсем накратко. В четвъртия ЖП пакет е, ние обсъждахме ако една ЖП компания в рамките на 3 години не предостави информация в цяла Европа, тогава комисията ще поеме това задължение. И мисля, че това е добро правило. Вие предприемали ли сте действия? Е, вие казвате, няма да правим нищо 3 години а, и тогава ще кажа, ще видим дали комисията ще предприеме някакви действия или не. Ще отговорите ли, господин Отър? Благодаря, госпожо председател. Разбира се, господин Крамер, знаете, че този пакет влезе в сила сравнително скоро, така че считаме, че този делегитен акт е добро допълнение в тази насока. Очакваме, че ще има действия свързани с него но ние следим много внимателно ситуацията. Не изчакваме. Благодаря ви. Благодаря, господин Отърс. Има ли други въпроси? Господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, не е даже въпроса. Продължавам коментара на колегата. Напълно разбирам, че не това е целта на този делегиран акт, но се възползвам от възможността и присъствието на господин директорът тук, който не само е, е, добре запознат и много напредничав, така да кажа. В момента стигаме до една част от нашия мандат – в която се борим да се постигне някакъв напредък по този доклад. Сега, никой от нас не очаква, че след две или три години ще има интегрирано издаване на билети. Но се надяваме процеса да стартира постепенно. Къде са тесните места в е, системата за интегрирано издаване на билети. Нека да обединим усилията си и да направим по една, поне една първа важна стъпка. От колко време говорим, без нищо конкретно да се направи? Не можем да се откажем от тази тема, само защото не спада към въпроса с делегираните актове. Brief, uh, Благодаря съвсем накратко ще отговоря, госпожо председател. Споделям амбицията на уважаемия депутат Теличка. Необходимо е да се е, извърши е, определени действия. Ние при... предвиждаме някои текстове за правата на пътуващите – също за мобилността като услуга в рамките на цифровизирането. Ще има и конференция, която, чиято тема е от интерес за вашата комисия в Талин от 8 до 10 ноември. Комисията ясно заяви, че ще работи следващата година по темата многомодален транспорт и е, имам желание действително да направим нещо повече. То не е и лесно. Вярно е, че по-скоро става дума за нещо, което е свързано с услугите, не толкова с транспорта, но ще работим в тази посока. Благодаря. Нямам повече въпроси и е, ако нямате въпроси, колеги, заключвам е, заседанието и ще се видим следващия път. Не скърбете, господин Ванденкамп. На 10 юли ще се видим отново. Всичко ще е наред. Je pense ces documents ne sont pas traduits en français.